Okay, colleagues. И така, колеги, най-напред извинявам се, че, съм, че закъснях. Now go on to the next item. Ще започнем с следващата точка. First of all, on the nomination of rapporteurs, the proposal for a regular... Първо, предложение за регламент за пристанищата. Групата на социалистите и демократите ще излъчи докладчик. По втория доклад прилагането на директива 30-2000 за технически проверки а, и дейности по становищата. Едно от тях е свързано с финансовото управление. в държавите, където има тежки финансови проблеми. Тук няма движение по документите за информация. Европейската стратегия за промяна на климата, очевидно нищо няма да се направи и по нея. Координаторите решиха да се изготви писмо до председателството а, за правата на пътниците, а, но няма права за водене на преговорите в а, тристранната среща. И КОМ иска от нас да излъчим представител за работната група по политика на конкурентно способност – е, заместник-председателят е, е номиниран по делегираните актове е, координаторът на НП ще бъде включен в обсъждането на делегираните актове на следващото заседание на координаторите. Координаторите също взеха предвид бюлетина 12-13 и за ограниченията на полетите от генерална дирекция му и информацията предоставена от господин Болден. Това беше представено за информация. Толкова за заседанието на координаторите. Доволни ли сте? Приемам, че да. Приема се съобщението. Благодаря. Следващата точка. Само да си подредя документите. Go to Tintin. Okay, it's now the vote. Сега ще гласуваме първо ще одобрим доклада за тахографите. Нека да проверим. Сега се нека всички да гласуват. Has everybody voted? Yes. Vote is closed. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Така. Някой да, да не успял да гласува? Да, да, вас си бе отбелязах. В такъв случай. Ако не можете да гласувате с картата, гласувайте ви с дигане на ръка. Или по някакъв начин, за да отбележим гласовете ви. И така. Първо, Регламент 3821, която изменя регламент 561 от 2006 за цифровите тахографи. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 32 дома за, един въздържал се, трима против. Поздравления, Силвия. Сега становището на госпожа Уилс относно Yeah, yeah, no, I'm just looking on the... Well, It's an opinion or a report. It's an opinion. Става дума за становище изменение на директивата относно качеството на горивата и на директивата за възобновяемите източници. 18-то изменение, 78 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно веднага преминаваме към електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 гласа за, 14 против. Това беше 77. 78 за, против, въздържали се. Същото мнозинство приема се. И това изменение. 79-то. 80-то. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83. За, против, въздържали се, отхвърля се. 83. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. За, против,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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за, 15 против. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с 21 гласа против. Следващото 110 изменение.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 Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с 22 гласа. 119 за, против. Кой е за? Отново. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Мисля, че се отхвърля, но нека все пак да проверим. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис втори. Those against Здраве на господин Херцог, който кликна. Е, приема се. Сто и 18 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Гласуваме по изменение 7. Не знам зелените какво правят. Всички ли гласуваха? Приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, Приема се. И така стигаме до... Не, не, преди 147. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до 147 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, нека да го видим да го проверим електронно 146. Everybody voted. Vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 149 и 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се. Моля да го електронно 151, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 и 5 и 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлят. 157. За, против, въздържали се, отхвърля се. 158. За, против, въздържали се, приема се. 159. За, против, въздържали се, приема се. 160 и 161. Блок за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение. За, против, въздържали се, приема се. 162 и 163. Не, не, не, поправя се председателят. 165.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 82 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да го гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички гласуваха. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 183 и 184. Those А, и така 183-4 заедно отхвърлят се компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, 191. Приема се. 11 изменение за, против, въздържали се. Приема се. 12 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 12 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 13 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 14 за, против, въздържали се. Приема се. 15 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се. Приема се. 22 изменение за, против, въздържали се. Гласуваме електронно по 22 изменение. Прекратете гласуването, отхвърля се 22 изменение. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 32. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Електронно гласуваме по 22, 32 изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 и 38 анблок за, против, въздържали се, отхвърлят се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно го проверяваме. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 39. Не. Не. 42 се поправя председателят. За, против, въздържали се. Електронно гласуване по 42. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 43-то, 44-то, 45-то, 46-то за, против, въздържали се, отхвърлят се. 49-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 47. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 48. За, беше отхвърлено. 48. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте по 52. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 50 не се гласува, отпада. 54 то за, против, въздържали се, отхвърля се. 57-59 заедно, за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 56-то, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 55-то. За, против, въздържали се. 55-то отново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 въздържали се, приема се. 65-то и 6-то и 7 а, за, против, въздържали се, отхвърля се. 70-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 69-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 in favor 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 и 3 и 4 и 5 и 6 амблок за, против, въздържали се. Електронно гласуване моля, гласувайте по тези пет изменения, които са идентични. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с един глас. И така, окончателно гласуваме целият текст с измененията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 32 за, 6 против, 1 въздържал се, приема се. Поздравление, госпожо Уилс. Господин Крамер, следващият доклад. И така. Mr. Kramer, starting with... Господин Крамер. Добре, започваме с изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Девето. За? Против? Въздържали се? Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Проверяваме електронно 23-то изменение. Гласуваме 23. Край на гласуването. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 24-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 за, против, въздържали се. И това ще го проверим електронно. Предполагам, че ще има същия резултат, но да го проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега Реги 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Прием. Реги 5 с разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част е за? Против? Въздържали се? Приема се. Тристо изменение. Щупи се машината с гласуване на социалистите, извинявайте. И така, господин Либерацки сега гласуваме изменението му за, против, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 33 разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Сега, тъй като първата част отпада, гласуваме изменението господин Дебакер, за, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме изменение 32 на господин Дебакер. Край на гласуването. Приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 38 в такъв случай, което е добавка за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 44 разделно гласуване, две части, първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против,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 Край на гласуването. Отхвърля се. 50. За. Против. Сдържали се. Отхвърля се. 51. Устно изменение на господин Крамер, където се добавя и интермодалността. За, ако нямате възражения, ще го гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 54. 59 и 60 след това. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. 68 изменение за, против, въздържали се, приема се. Но нека да го проверим електронно. 68 изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въз... проверяваме го електронно. Моля, гласувайте 83-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 84 за против, въздържали се, приема се. Реги 4 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. Реги 14 за, против, въздържали се, приема се. Реги 15 за, против, въздържали се, приема се. Реги 12 за, против, въздържали се, приема се. Реги 16 за, против,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 Next one. Следващият доклад. Report, the draft report. Доклад по изменение на директива 2.11.92 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Започваме с 21-во изменение на господин Крамер за, против, въздържали се, приема се. Госпожа Уил, следващото изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 20 23-то за против въздържали се. Нека електронно да проверим 23-то изменение. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 24-25. Кой е за? Против? Отхвърля се. 26-то на госпожа Уилс. За? Кой е против? въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се. Нека да проверим 27. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Но нека да го проверим все пак. Електронно 28. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Трето на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото изменение 29 и 4, които са идентични, за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по 30. Първо целият текст с, е, без е, е фр, е, думите The Social Impact and кой е за първата част, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим електронно. Так, мисля, че се отхвърля все пак, но нека да гласуваме електронно. Да, отхвърля се. И електронното гласуване го потвърждава, така че е безмислено да се гласува втората част. Затова преминаваме към 32 за, против, въздържали се. Пето, отхвърля се 32, пето Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се пето. Шесто. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 33. За, против, въздържали се, отхвърля се. 34. За, против, въздържали се. Дали да не проверим електронно 34-то? Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 34-то. 35-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 37. Е, да, това е прословутото Мей и Шел. Отхвърля се. Седмо. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно седмо изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 39. За против, въздържали се, отхвърля се. 40 41 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема. 42 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте по 42. Всички ли гласуваха? Да, отхвърля се действително. 43-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 45-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 46-то за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 46-то. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 48, 50, 14, блок, кой е за, против, въздържали се, нека да проверим електронно тези изменения. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърлят се. 47 и 49 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете. Отхвърля се. 51-52. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис, предложение А.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 60 и 62 амблок за, против, въздържали се, отхвърлят се. 61. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 63. За, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 63-то изменение, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 64-то. Кой е за? Моля. А, изказване извън микрофона. 64-то. Кой е за това изменение? Кой е против? Въздържали се, приема се. 65-то. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 10-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Но нека да го проверим електронно все пак, тъй като не съм напълно убеден. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 66-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 67 мо За. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. 67. Е, нека да, да проверим. Всички ли гласуваха? Приема се. 68. За. 68 гласуваме. За, против. Въздържали се, отхвърли се. 69. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 70. За, против въздържали се, приема се. И така, приложенията 71 изменение за, против, въздържали се. Проверка електронна на 71 изменение, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 72. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74-то и 75-то амблок. Кой е за, кой е против, кой се въздържа, приема се. Седемдесет и шесто за, против, въздържали се, оприема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 разделно, първа част, кой е за първата част, кой е против, приема се. Втората част, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, Нека да проверим електронно 11-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се 12-то за, против, въздържали се. Отхвърля се 16-то за, против, въздържали се, приема се. 18-то за, против, въздържали се, приема се. 19 и 17 отпадат, стигаме до 20, кой е за, кой е против, кой се въздържа, приема се. И така, нека да гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 34 за, 4 против, няма въздържали се. Приема се. поздравления за господин Кошиери. А сега продължаваме с изслушването ще дадем само една минутка за заемане на местата.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 Okay, colleagues, if I can... И така, колеги, позволете да се опитаме да спазим дневния ред и посочените часове. Това ще бъде полезно за всички. Започваме мини изслушването по новите европейски инициативи за чиста енергия за транспорта. Най-напред ще дадем думата на господин Ониди от Европейската комисия. След това ще изслушаме изложенията в поредността господин Кристи, който ще говори за платформата за електрификация на наземния транспорт, господин Мегле, господин Зиолек ще след това господин Рико от Plug Alliance и господин Долейски от Европейската асоциация на производителите на автомобили. Това е първия панел. След това ще има малко време за въпроси и отговори. И във втория панел ще чуем господин Ларус от платформата за водни технологии, господин Билие от е, Международния съюз за пътен транспорт, господин е, Хаун е, и господин Мартенс. Той ще говори за парите от името на Европейската инвестиционна банка. И така, започваме с господин Ониди от комисията. Имате 5 минути, господин Ониди вероятно всички оратори знаят, че аз съм безпощаден по отношение на времето. Моля всички оратори да се съобразяват. Това господин Ониди. Да, господин председател, свикнал съм с вашата а, безкомпромисност. Благодаря за възможността да говоря по въпрос, който за мен е наистина много важен. Ще бъда наистина много кратък, защото е по-важно днес да чуем експертите. Смятам, обаче, че трябва да кажа няколко неща. Предложението, което е пред вас за альтернативни горива за транспорта, е една възможност преди всичко да се опитаме да предоставим на отрасъла транспорт възможност да се откъсне от обвързаността с единствената доставка, именно доставката на петрол. Смятаме, че това е много важно по отношение на политиката, по отношение на енергийната сигурност. Много е важно и в контекста на нашият най-общ дневен ред, свързан с околната среда и промяната в климата. И освен това много важно от гледна точка на економиката. Един милиард дневно харчим за внос на петрол и голямата част, големия дял от тези средства се използват в сферата на транспорта. Така че въпросът е много важен за нашата промишленост, за развитието на транспортните средства. В това отношение Европа е водеща, но разбира се, конкуренцията е много жестока. През последните години има инициативи, които да стимулират растежа, защото ние се опитваме да създадем един нов пазар, на който да участват и нови нови участници. Смятаме, че по този начин ще се променят нашите навици, нашата мобилност и ще работим по един по-устойчив маниер. Три неща са особено важни по наше виждане. Първо, трябва да използваме всички възможни видове горива. Не бива да се обвързваме само с една единствена технология или да създаваме някакъв остров на Европейския съюз. Трябва да използваме всички видове енергия, които са съвместими. Разбира се, за всички видове транспорт. Именно затова нашето предложение обхваща всички видове транспорт. Авиацията с биогорива, целият спектър до водните, водния транспорт транспорт с втечнен газ. Второ, искаме всички държави членки да използват едни и същи технологични решения, да не бива да се стига до различни стандарти, които са несъвместими. това е единния пазар на Европейския съюз и именно за това сме изключително ангажирани с налагането на единни стандарти. Има основание за това и освен това е по-лесно да се координират националните планове за прилагането на тези нови видове горива. Трето, необходимо е да имаме конкретни цели. Най-важното в момента е да се развие инфраструктурата за зареждане и в това отношение трябва да кажем, че това усилие е много важно за инвеститорите, защото така те трябва да оценят задължителността на нормативната база и поставянето на ясни цели до 2020. Благодаря, господин председател, благодаря и на господин Униди. А сега преминаваме към нашите експерти. Първият от тях е господин Едуард Кристи, главен икон економист в Центъра за европейска реформа. Той ще се занимава с платформата за електрификация на наземния транспорт. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко относно тази платформа за електрификация на наземния на транспорт. Това е съвместна инициатива, заедно с местните власти. Опитваме се да насърчим електрифицирането и мултимодалността на транспорта. Идеята ни е да имаме напъл... пълна електрификация при интермодалния транспорт. Мисля, че там е бъдещето на европейския транспорт. А, няколко графики, за да ви покажа защо смятаме, смятаме, че електрифицирането е добра идея. Първо, от чисто екологична гледна точка виждате а, също от данните за 2011 година, Международната е, агенция по енергетиката, виждате до каква степен ние сме зависими от вноса на газ. И виждате също и емисиите за различните е, за различния тип транспорт. И съответно можете да разберете ако имате, примерно, ако сте Съединените щати или Индия или Китай, те се ориентират към микс. И там а, има по-низки нужди от електрификация. Затова те се ориентират към други средства. Но ако имате ситуацията в Европа, където имаме ограничаване на емисиите, въглероден диоксид и също нашите енергиен микс и днешните условия, това е аргумент номер едно за да считаме, че електрифицирането е голямо преимущество. Второто е, виждате, зависимостта от вноса ние трябва да помислим за диверсифициране на горивата. На този етап нямаме проблеми с предложението на комисията. Радваме се да имаме такъв голям набор от горива, които да, са, да се използват при нас, но ние не сме Съединените щати. На този етап нямаме никакъв бум на е, находищата на газ в териториални води и е, съответно е, Съединените щати не са толкова зависими от петрола, от вноса на петрол и газ. Докато при Европейския съюз ние сме силно зависими. И за бъдеще ще бъдем още по-зависими от вноса на газ, така както сме сега за петрола. Идеята ни е да внесем една, едно разнообразие, свързано с електрифицирането на системата. Считаме, че а, има и тук аргумент за защита на електрифицирането. И така, като цяло приветствам инициативата на комисията, считаме, че тя е много добра. Радваме се, че тя покрива много, много видове транспорт, включително и морския транспорт. Радваме се също, че има мултимодални платформи, които са предвидени и вместо да се опитваме да критикуваме, по-добре ще бъде да обогатим този текст. Ние ще го направим с изменения, за да обогатим и да засегнем всички аспекти на интермодалността, която трябва така иначе да свърши цяла една нова инфраструктура включваща и ЖП транспорта, дори и а, а, Различните МПС-та са на две колела. И има разпоредби по член 4 относно също така интелигентното измерване. Така че там внесохме изменения. Разбира се, ще е, изкажем становище и по задължителните цели, но като цяло приветстваме идеята. Относно то, пунктовете за зареждане, мисля, че трябва да има индивидуални решения при държавите членки и отколкото някакви общо европейски и също така подкрепяме европейска стандартизация при зареждането на електричество. Искаме да имаме да разпоредби, които да са удобни и да улесняват бизнеса. Това означава адекватна информация за клиентите и също концепция за е, оптимално използване на електрическата мрежа и а, интелигентното зареждане. И трябва също така да има двустранна, двустранна връзка за комуникация и относно хармонизирането на техническите стандарти за презареждане, нека а, предлагаме комисията да се заточи върху а, конектори тип 2 и за бързото зареждане нека да не се съсредочаме само върху комбо 2, стандарта комбо 2, но също така и върху съществуващия шадемо стандарт. Благодаря. А сега господин Мецаес Мач, Матиас Мач, извинете, имате думата. Thank you very much. Благодаря, господин председател, госпожи и господа, уважаеми евродепутати. За мен е удоволствие да говоря пред вас днес. Няма да се опитвам да ви убеждавам какви са важните законови промени, които би трябвало да се приемат, а по-скоро ще се опитам да ви убеда да ни подкрепите. Моя, нашата организация представлява а, асоциация, която стимулира използването на екологични горива. А, тук става въпрос за регулиране на емисиите и особено важно в това отношение са емисиите, които се произвеждат от транспортните средства. Биогаз, биогазовете имат много високо октаново число, 130 октана и затова тези видове газ могат да бъдат използвани за всички превозни средства. Това са много лесно производими газове, включително метан. Метанът си е метан, нямаме ограничения за смесване на метана, т.е. не са необходими инвестиции в инфраструктура. Винаги ще се инвестира в възобновяеми източници, затова това са инвестиции, които ние приветстваме. Освен това, ние приветстваме създаването на синтетичен газ, но от възобновяеми, на газово, от възобновяеми източници, но трудно може този, тези количества да бъдат съхранявани. И затова изхвърлянето на водород в атмосферата създава възможности за използването отново на метана в транспорта. Съвсем ясно виждаме, че МПС-тата, които се, се движат с природен газ, са чисти от гледна точка на екологията. И за това би било добре да се помисли за модификации в тази посока. А качеството на въздуха също има отношение а, към този а, въпрос. Всички ние живеем в черните точки, които са показани на картата а, по отношение качеството на въздуха. Тежките камиони а, и автобусите, ако използват горива, които не произвеждат азотни емисии, ще подобрят и нашето качество на живот, особено в градовете. А, в градовете и шума е проблем, особено от дизеловите двигателите. Така че, господа, а, дами и господа, ние а, забравяме и цената. Тук трябва да има економически модел, а, който да вземе предвид разликата между цената на на петрола и на природния газ. В Съединените е, щати е, цената на гъста е много по-ниска. Не бива да а, е, забравяме, че гъста е един продукт, който се продава навсякъде по света. Това е глобална търговия. Инфраструктурата на терминалите за втешнен газ дават възможност все той да бъде все по-достъпен. По, линия, по Дунава могат спокойно да бъдат транспортирани количества с а, а, шлепове, а, да се използват транспортни кораби и по този начин да се зареждат кораб, МПС-тата. Е, нека да видим каква е структурата в Европа. В Европа си, нещата са твърде фрагментирани и затова е необходим цялостен транспортен пакет от мерки за хармонизиране на тези дейности. 0,5% от пазара ще бъде под покрит до 2020 година. Тук става дума а, за малко количество МПС-та. Нямам време да се спра на всичко, но нека да кажа, че а, Германия има 7000 такива а, камиона. И това са вече, заедно с Италия и още няколко държави, това вече са две трети от пазара. В Европа обаче инфраструктурата липсва. И за това нека да, да се опитам да ви убеда, че а, комбинираните а, автомобили а, са бъдещето. Автомобили като Volkswagen, като Fiat а, са най-чистите двигатели и те работят с 130 октана. Всички ние трябва да помислим за петролните залежи. Те не са неограничени, затова трябва да помислим за комбиниран газ, комбинирани газове. Тук става въпрос само а, за м, технология, която е налична в Европа. А, 100 милиона в Европа, 6, 60 милиона в, 600 милиона в цял свят и Европа е водещата в това отношение. Всички ние, си, ние знаем, че природният газ е най-економичното гориво. Няма да навлизаме в подробности, но при комбинираният комбинираното гориво може да се помисли не само за енергийния компонент, но и за енергийната плътност. Именно за това, без да навлизам в подробности, ще кажа, че много се радваме да започнем да работим по синият енергиен коридор. Началото беше положено на 28 май. 400 км е минималната цел. Свършвам, господин председател, ние подкрепяме тази цел и очакваме подкрепа и от ваша страна. Интересно е да се разбере, че когато свързването на комбинирания газ с тръбопровод е възможно, това е различно от свързването с втечнен газ. И Нека да обобща накрая. Интермодалността е най-важното. Възможността да се а, а, презарежда навсякъде трябва да бъде осигурена, а това е реалността. А, продуктите са налични, те са с конкурентна цена, те са на същата цена като дизела, но технологията а, дава възможност на този пазар да расте. Смятаме, че нарастването може да бъде с 20% до 2020 година. И последния ми слайд, госпожи и господа, това е пакета, който очакваме. Този пакет не беше договорен на чаша вино. Той изискваше дълго време, много усилия и по-конкретно чистия транспорт и инфраструктурата са нещо много важно. Моля да не забравяме, че трябваше да започнем вчера. Сроковете текат и а, нашите клиенти се променят. Благодаря ви. Thank you. Благодаря ви. Next is Mr. Zayl. Сега господин Зайлек, който е ръководител на а, е, електромобилната платформа на европейските региони, свързана с водородните горивни клетки. Добър ден, дами и господа. Ще се опитам да бъда бърз. Дори по-бърз, отколкото говорише. Така, нашата организация е съкратено HIRE. Ето виждате как е, сме разпределени. Представляваме 40 района в Европа е, и се занимаваме с е, водород и енергийни клетки. Работим по енергийната електрична мобилност, но по други причини. Това е важно да, да го наблегнем тук. Няколко основни точки. Първо, да улесним препоръки, препоръките, базиращи се на факти, да развиваме европейска схема за подкрепа и сега да ви представя нашата позиция относно инициативата на комисията. Първо, регионите, които са членове на ХАЕР, приветстват и подкрепят европейската амбиция да насърчи и ускори прилагането на водородни клетки и е, електрически транспорт в Европа. Ще подкрепим инициативата, доколкото това е възможно. Ще смятаме най-вече, че ключовия въпрос е стандартизацията и така както казах и преждеговорившите, идеята е да се е, осигури економика на мащабите и е, също да осигурим общо европейски стандарти. Вече е, видяхме, че различните стандарти, които сега съществуват, са основния проблем. Особено в проектите, с които ние сме се занимавали, това е много ясно. Нека да, нека да дам и няколко коментара относно настоящите, защото предложение. Считаме, че е, е, целите могат да бъдат постигнати само ако всички тези ангажименти са приети от всички заинтересовани страни, е, като цяло считаме, че комисията трябва да направи усилия да информира потребителите, а също индустрията и да подкрепи усилията тези амбиции трябва да бъдат и на регионален и локален план, и да се вземат спецификите на районите, да се види как, къде може да се осигури е, електрификация и по какъв начин. Разбира се, тези цели имат нужда от факти, от опит, който да се сподели и ние бихме желали също да подпомогнем, ако можем, с, нашата, с нашия опит в това отношение, а именно с обсерваторията за, електрическа, е, за електромобилност, европейска електромобилност. Е, тази идея стартира през 2012 година, подкрепена беше от всичките ни членове от Европейската комисия. Спомената е в ключовата директива за енергията и е, има за цел да координира усилията за електрификация на отделните райони. Идеята е да обясним също така на различните шофьори, на различните потребители, мотивацията и нуждата от подобна електрификация. Имаме нужда от един устойчив ръст на това развитие и също имаме нужда от основно средство за взимане на решение в тази политика на всички нива. Тези, които са заинтересовани, каня ги на следващото ни заседание 24 юни тук в Брюксел. И е, накрая няколко препоръки от е, наша страна, възоснова на първия опит вече от тази обсерватория. Ние считаме, че трябва да се идентифицират тенденциите и е, за да могат да се вземат качествени решения и да се очертаят схеми, които трябва да бъдат развити. Също така, нека да не забравяме, че е, отделните региони имат специфики и че ние трябва да идентифицираме тези специфики и да ги подкрепим възможно най-много. И също имаме нужда от е, увеличаване на местата за зареждане. И също трябва да споменем нещо. Например, голяма е разликата между градските и селските райони. Не може да има единен подход. Е, различни са нуждите, като количества е, от газ, примерно, или от други клетки за зареждане. И така, целите. Целите могат да бъдат постигнати с различни стимули. Например, Европейска работна група за хармонизация. И също така подпомагане финансово на различни, от различни европейски програми. ТНТ, Фонда за развитие на земеделските райони и други. Хайер също ще направи всичко възможно, за да допринесе за успеха на мисията. Благодаря. Благодаря, господин Зелик. Следващият оратор, господин Клод Рико от EV Flood Alliance. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. EV Plug Alliance е сдружение, международно сдружение на промишлените а, производители, а, която цели да стимулира безопасното а, и ефективно решение за зареждащи устройства. Като говорим за инфраструктурата на зареждащи устройства, трябва да не забравяме, че тя всъщност съществува. Централите, преносната мрежа, електрическите инсталации в домовете ни вече съществуват. И това е голямото предимство за да се избегне необходимостта а, да се а, дублира тази инфраструктура. А, онова, което ни липсва обаче са а, пунктовете за зареждане, а, които ще дадат възможност електромобилите да се зареждат безопасно и ефективно. И а, това именно а, се дължи на различните зареждащи устройства, а, които а, варират от много бавни до много много бързи. На практика 90% от зареждащите пунктове ще бъдат инсталирани в домовете ни, в сградите, а само 10% ще бъдат на обществени места, като паркинги или станции за зареждане. И така, интеграцията на всички тези пунктове за зареждане в инфраструктурата, електрическата инфраструктура на домовете и на сградите ни ще бъде нещо изключително важно. Тази инфраструктура е изключително важна, за да се стимулира стимулира по-широкото използване на е- електромобилите. Именно затова нашата основна цел е да се е, подкрепят е, интелигентните, интероперативни, европейски мрежи, които да да бъдат, които ще бъдат изключително важни за разширяването на а, използването на а, електромобилите. А, именно за да не се забавят тези процеса, а, директивата трябва да бъде много бързо а, приета а да се помисли и за някои а, е, пунктове в директивата, които могат да бъдат подобрени, за да се избегнат именно тези а, е, рискове от забавяне. И е, Иви Plug Alliance, нашата организация, би искала да а, подпомогне постигането на консенсус и бързото приемане на документа. И така, за какво става дума? Директивата избира една конкретна технология, така наречената тип 2, за интероперативност и създаване на инфраструктура от е, контакти, ако щете. Така че, за да се даде възможност всички европейски държави да приемат е, тези, е, тази директива, тя трябва да отговаря на практиката и изискванията за безопасност за всички европейски държави. Според нас тази цел може да бъде постигната много бързо, като се създадат изисквания, заложат изисквания за използване на тип 2 на това е съществуващият вариант, както и тип, технологията тип 2 с предпазни капаци, която е напълно съвместина. Индустрията е абсолютно ангажирана и готова за производството на такива стандартни съоръжения. Остава само да се създаде необходимата а, видимост на а, тази проблематика и да се а, осигури прилагането на директивата навсякъде. Така че това решение, решението на, а, за единния контакт, така да се каже, би трябвало да бъде а, цел на комисията. Нека да обясним някои пунктове, които по наше виждане би трябвало да бъдат изяснени. А, инвестициите които вече са направени, а и клиентите, които вече са си купили такива автомобили, не би трябвало да бъдат наказани чрез приемането на директивата. Следователно, трябва да се даде, да се ограничи задължението за преоборудване само до обществената инфраструктура. Това не би трябвало да засегне частната такава. Освен това, трябва да се предостави достатъчно време за, да се, за адаптация, за да се изпълнят изискванията, а, така, щото да има възможност за а, преминаване към новия вид а, конектори. В заключение, ние а, подкрепяме а, това, което се нарича Mode 3 а, и това означава, че в домовете съществуващите контакти от типа мод 1 и мод 2 ще продължат да се използват. Така ще се осигури възможност за зареждане на много други места. Освен това, ще бъде полезно да има такива пунктове за по-леките превозни средства. И накрая директивата не бива да изключва възможността за използване на пунктове от типа мод 1 и мод 2 за удобство на клиентите. Благодаря и последният ни оратор в първия панел е господин Петър Долейски, директор на а, а, мобилност и устойчив транспорт. Заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. Както вече беше споменато, аз представям Асоциацията на производителите в автомобилната индустрия. Има, както знаете, това са 16 основни компании и всички производители имат едни същи права и трябва всички да са, те да са съгласни с това, което вие предлагате. За това съм и тук сега. Относно альтернативните горива, в, те са част от цялата стратегия за чиста енергия. Ние искаме да има подобрение на стандартите, но също така Смятаме, че бъдещето на транспорта ще има нужда от различни технологии. Именно за това се радваме, че предложението, което ще се дискутира, не се съсредоточава само върху един елемент, а върху толкова много. Нека да се запази и технологическата неутралност. Това е много важно. Това ще позволи да. Това ще е за доброто най-вече на потребителите. И също така трябва да има повече информираност на потребителите, за да могат да решат дали ще купят стандартно превозно средство или альтернативно. Така че имаме нужда от един интегриран подход. Тоест не е само да се произвеждат такива коли. Имаме нужда от координация на националните стратегии. Имаме нужда също от координация на, на европейските стратегии, имаме нужда от стандартизация на европейско ниво, имаме нужда от построяване на инфраструктура на европейско ниво и така нататък. Това означава, че единственият успешен начин да го направим не зависи само от производителите, но също така и от много други фактори. От наша страна ние ще продължим с технологичния напредък, но знаете, ще има нужда също тези средства да отговарят на изискванията на клиентите в различните държави. В това отношение ние имаме нужда от едно развитие на технологията, движещо се възоснова на търсеният на пазара. Не можем да си позволим нов балон, технологичен балон. И това производство трябва да бъде устойчиво. Другото, което е важно, е да имаме общи вътрешни стандарти. И да сме сигурни, че политиките на национално ниво са координирани, за да се насърчат тези производители. Не може да имаме а, един производител и да искаме от него да произвежда по 27 различни стандарта. Само така смятаме, че ще се осъществи голямата част от работа. Имаме нужда от повече комуникация между държавите членки. Да имаме интероперативност. Например, между Белгия и Германия, Холандия или някой от южните държави, който иска да си купи електрически автомобил и да се премести, примерно да пътува в друга държава. Той не може да го направи, защото има различни стандарти. Второ, качеството на горивата. Разбира се, в момента имаме доста голямо разнообразие. Смятаме, че тази част трябва да бъде подобрена в настоящото предложение, защото има най-различни стандарти за газ, за водород и така нататък. Трябва да има стандарти там. И разбира се, инфраструктурата е от ключово значение за нас, както и за потребителите. Смятаме, че всеки тип, без значение какъв е той, от альтернативни а, моторни средства ще зависят от транспорт, от инфраструктурата. И също имаме нужда от действия на европейско ниво, също така и на национално ниво и за съжаление, е, знаете, това не е най-ефективният начин, но ще трябва да инвестираме в различни електрически горива водород, газ, електричество и така нататък. Относно прослутия въпрос от, за електричеството и зареждането, всичките е, производители работят по този въпрос. Ние решихме, че ще имаме стандартизация до 2017 за тип 2 и тип 2 комбо на превозните средства и има препоръка за този тип а, стандартизация. Както беше споменато обаче, имаме нужда от преходен период. Беше споменато и тук, че не всичко ще се осъществи до утре и трябва да може да се позволи зареждане за различни типове комбинирани автомобили и имаме нужда да вървим в една посока за в бъдеще, да имаме ясна визия обаче. И така или иначе вече имаме такава, тип 2 и тип 2 комбо. И, и това е правилната посока. Имаме нужда от е, също така по-добро обединение на пазара. Сега имаме страшна фрагментация, имаме 27 различни пазара. Това не е устойчив модел. Та, да, ако вървим в правилната посока, ще трябва бързо да намерим решение, за да помогнем по този начин на индустрията, пестят се средства, а също така е добро и за потребителя. И по този начин потребителя наистина може да реши да избере альтернативни горива и автомобили, които да работят с такива. Вече говорихме с поразуменията по някои точки. Това е, е вече нашата подкрепа, която е изразена. Сега очакваме действията от страна на държавите членки. Благодаря, казва председателя. Благодаря на всички, на, госпору, на господин Ониди, Кристи, Мегнес, Йоле, Крико, Долешки. След това имаме дълъг списък на желаящи да се изкажат и колкото по-кратко говорите, толкова повече от вас ще имат възможност да вземат думата. И така, започвам с господин Фиданзе. Имаме 8 записани, господин Фидан за 3 минути, а всички останали по 2. Значи господин Фидан за 3 минути, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Всъщност аз не исках да се изкажа, да помоля за някои уточнения към някои от докладчиците са моите въпроси. Първо, към господин Кристи Що се отнася до електрификацията, по време на а, първите обсъждания с комисията много колеги се изказаха относно финансирането на тези мерки. Всички сме съгласни, че трябва да се върви в тази посока. Предвижда се, предвиждат се инвестиции но правителствата не винаги са в състояние да осъществят това финансиране. Затова бих искал да попитам как публични и частен, частен сектор могат да сътрудничат тук, като се ограничи все пак в известна степен публичното финансиране. Към господин Маджи имам въпрос свързан с газа съвместимостта между компресирания природен газ и втечнения природен газ. Видяхме на един слайд складирането, разпределението на тези две технологии, възможностите за комбинирането им. Но бих искал да чуя какви са целите на километър. Средното разстояние между отделните станции за зареждане. Смятате ли, че това са реалистични цели? Подлежат ли те на допълнително усъвършенстване? И е, въпрос към господин Клод Рико. Малко, може би, изпуснах нишката на обясненията, е, но по отношение на Комбо 2 и другата система, е, може ли малко повече разяснения да получим по въпрос? Äh, е, благодаря. Господин председател, драги колеги, един-два въпроса имам е, конкретни въпроси към господин Кристи. Е, споменахте е, че стандарта е плък 2, а след това казвате, че не трябва да се изключи и а, е, другия а, е, модул. Трябва ли някакъв а, устройство, адаптиращо а, да се използва? И въпрос към господин Рико. А, питам се доколко а, това е осъществимо. спрямо градоустройствените планове. Известно е, че законодателството доста разнородно в тази сфера. В градските зони, където тенденцията е да се използва по вече обществения транспорт, предвиждат ли се специфични паркинги и изобщо как е, бихме могли да хармонизираме стандартите в тази сфера в Европа. И също така е въпрос към господин Медж. Аз не съм експерт, не съм химик. А, а, бихте ли могли да ни кажете как, стоят, как стои въпроса с метана? А, дали компресиране природен газ и втечнен е природен газ а, се основават именно на а, метана или не? Също така споменахте, че трябва потребителя да осъзнае необходимостта от тези, това развитие, но как това ще стане конкретно, бихте ли казали? Благодаря. Благодаря за това изложение, но е, беше, проведе се е, сериозно обсъждане и е, всъщност бих искала да попитам господин Зьолек. Казвате, че ситуацията е различна в различните зони, селските, градските и мотивацията е различна но какво може е, да се направи, да се изгради такава инфраструктура в Европа? И е, въпрос към господин Долейси. Е, по отношение на инвестициите ми е въпросът. Къде и как виждате тази възможност, защото не се намират лесно средства. Благодаря. Господин Тайлър, благодаря. Най-напред искам да благодаря на всички оратори и няколко бележки, ако позволите. Нямам въпроси. Според мен електромобилите не са сериозен, сериозен избор. Това е по-скоро един пилотен проект поради краткия пробег на тези автомобили. Е, електромобилите нямат дълъг пробег и няма как е, много потребители да изберат такъв автомобил за основното си превозно средство. Разбира се, има предимства от използването на електромобилите, но това е ограничено предимство, ако не става дума за зелена енергия. Вие тук не споменахте зелената енергия или ако сте споменали, вероятно съм я пропуснал. Въпросът обаче е, че инвестициите и стандартизацията са необходими и за електромобилите, и за автомобилите на газ. Така че не зная дали не избързваме, защото втечнения и компресирания газ всъщност не са неограничени. И има много изисквания за съответните съоръжения, където ще се извършва зареждането и те ще бъдат много скъпи. Така че ви призовавам да си сътрудничите с производителите на автомобили, за да се произвеждат такива, които могат да се използват от гражданите. Госпожа Стикненбъркър. Благодаря. Аз също имам няколко въпроса относно стандартизацията на контактите за зареждане. Има конфликт между двата типа устройства и има опасност да изключим някои иновационни дейности, ако пък се забавим, ще наблюдаваме това разминаване между различните устройства. А, освен това, източника на електроенергия имаме проблем не само с преноса на енергия на дълги разстояния, а, а трябва да имаме и а, предвид а, ограничения автономен пробег на тези автомобили и е, как ще се организира използването на тези автомобили в града, в градска среда. Е, ще организираме, е, ще построим такива паркинги с съответни колонки за зареждане. А в тези квартали с големи жилищни блокове със сигурност ще има проблеми. Как това на практика ще стане, ще се организира? Според мен тук има сериозен проблем, сериозни затруднения. бих искала да обсъдим и въпроса с електромобилността и да бъдем тук реалистични, защото рекламата ни казва едно, но не, не трябва да забравяме, че в един автомобил има и други функции, които е, също са енергоемки. Как ще бъдат решени тези проблеми? Благодаря, Благодаря, господин Количек. Колегове trošičku смешуи две веци. Я съм chemii студовал, инженер съм. Moje... Uh, да, uh, Учил съм химия, учил съм химия, имам даже докторска дисертация. Във всички случаи, след като имаме горене, имаме отделяне на въглероден диоксид. Тоест, при това горене ще имаме отделяне на този газ, но от друга страна може да се ползва и електроенергия. С газа нещата стоят малко по-сложно, но не знам дали споменахте за комбинираното използване на тези различни видове енергия и какво е, каква е възможната и реалистична комбинация между а, тези източници на а, енергия. Колко а, киловолта, трифазен ток или еднофазен, а също така и за акумулаторите, трябва да се сменя батерията, акумулатора или да се зарежда той. Понякога по смяната е по бързото решение. Ако се предвиди подобна възможност за смяна на батерията или на акумулатора, може да се ползва тази е, електроенергия по този начин. Могат да се е, обмислят и други възможности. Това са няколко въпроса от мен. Джаки, две минути. Да, благодаря. Аз, може би, по-добре е трябвало да уча химия, като съм ходила на училище. Благодаря много. По отношение на слънчевата енергия, горе-долу знаем как функционира. Всички ние приветстваме альтернативните горива и така нататък. Бих искала само да напомня на двамата ни оратори, че ние не можем да приемаме поправки. Ако се правят поправки, те се приемат от парламента, от целия парламент, не само от нашата комисия. Така че искам внимателно да ви напомня за това. Разбира се, презентациите бяха много интересни. А, предминавам по-нататък към въпроса за директивата. Поне имаше няколко бележки. Мисля, че документът на комисията залага нереалистични срокове. Не Казвам, че трябва да се откажем от всичко, но нека да не подхождаме лековато към тези твърде тежки, твърде сложни въпроси. Задаваме стандарти и така или иначе задаването на стандарти и на цели не е лесно. А що се отнася до автомобилната индустрия, има и много други фактори, които влияят върху нея и в цели региони в Европа потребителят иска ли или не иска нещо. И въпросът е дали производителите дават на потребителите това, което те искат. Това е най-важното. Според мене, трябва да помислим много внимателно какво се опитват да правят държавите членки. Като разгледаме географията, виждаме, че има и много други фактори, които имат влияние върху решенията на държавите членки. И никой не спомена колко ще струват инфраструктурата. В момента говорим за огромни разходи. Огромни разходи ще бъдат необходими за създаването на тази инфраструктура. И може би ще поговорим по-нататък по този въпрос, но като че ли говорещите до сега представители на панела изобщо са забравили за тази тема. Така че тук става дума за обединяване на усилията на правителствата, на комисията и на всички останали, за да се прояви по-голяма чувствителност към това, което говорим. Благодаря, господин Грош, две минути. Благодаря за тези, тази интересна информация. Но имам няколко въпроса. В близките години 80% е, от хората ще живеят в градовете, е, така че въпросът с е, автономията не е, може би, най-важното. Всъщност, според изследванията, 75% от Населението в Брюксел а, е, а, е, няма да бъде мобилно. А, е, наистина много е важен въпросът с стандартизацията, защото ако отида до Ахен или до Холандия, трябва ли да има специфично законодателство, за да се осигури тази оперативна съвместимост? Защото през годините сме имали винаги затруднения при изготвяне на законодателство в технологичната сфера. Има много затруднения и въпросът с безопасността също така стои. Знам, че има днес инсталации. В бъдеще ще има ли а, проблеми а, с инфраструктурата, защото някои от инсталациите могат да се ползват много ограничено. А, цената, стандартизацията, сигурността, автономията. Това са важните въпроси за гражданите. И ако получим на тях до правилния отговор, ще имаме добри. Трябва, трябва да отида в друга комисия, за това ще задам въпрос и ще напусна, за съжаление, въпреки че предпочитам да остана. Добре, а, да видим някой друг дали е, е учил добре по химия, защото аз също имам такъв проблем. Знам, че е трудно за вас. Винаги можете съответно да отговаряте а, и в писмен вид на съответните членове. Сега господин Кристи. Първо, Искам да отговоря на въпрос на господин Фиданца за финансирането. Има различни бизнес модели, които са възможни. И е, възможностите са пред нас. Ако съответно видите за кой бизнес модел говорите, за коя част, дали за инфраструктурата или за нещо друго. И разбира се, може да имаме инфраструктура, свързана с търговските центрове, или пък да имаме един, едно сътрудничество с европейските политики, с електрокомпаниите. Трябва да се видят също така економическите условия в отделните държави, но има много възможности. Нашите изменения нямат за цел да направят това, а да внесат някои специфични елементи. Тоест, това не са изменения, а са предложения за изменения, извинявайте. Не искам да слагаме ограничения за това как ще има зареждане. Идеята ни е да не блокираме това развитие. И относно казаното от господин Тейлър и господин Грош. Това е проблемът с гъстотата на населението в Европа. В повечето държави има концентриране в градовете, което означава, че повечето от пробезите са на кратки разстояния и това прави лесно електрическото, електрификацията на автомобилите. Вярно е, няма да е лесно да електрифицираме целият транспорт, но градски транспорт може да бъде електрифициран. Смятам, че това е добра идея в градските райони. Естествено, трябва да се справим и с задръстванията, но а, това е нещо друго. Но ние не бива да заместваме едно към едно броя на автомобилите. Винаги можете да пишете на членовете на парламента, да им отговорите в писмен вид. Сега господин Мач. Благодаря, господин председател господин Фост, госпожо Фостер, аз нямам никакви конкретни тук предложения за изменения. Просто представям заинтересованите страни. Както вече казах, относно е, природния газ, има много технологии в това отношение. Е, нека да се спря на то казаното от господин Фиданца и когато се питаше какво е CNG, дали това е метан или нещо друго, това е а, природен газ. CNG. ENG. Това е а, не бива да се бърка с LPG. Химически те нямат нищо общо. От CNG това е, е обогатен с метан газ. Той може да идва от изкопаеми горива, може да бъде и от възобновяеми източници. Технологиите имат неограничени възможности, могат да бъдат и комбинирани. Основният проблем е а, съхраняването. Природният газ се втечнява, когато се охлади до минус 160 градуса, за да взема по този начин по-малко пространство. Когато зареждате колата си с а, с гориво, не може да а, съхранявате много такива бутилки, защото той ще бъде, а, той ще се изпари след няколко седмици. Но а, когато пък използвате другата технология, LPG, ще имате нужда от по-често зареждане. А, километричната цел, господин Фитанца, може да бъде одобрена, разбира се. А, между 4. Е, някои казват 400, 500, други казват 2, е, към между 40 и 50. Е, разбира се, ще видим какво може да се направи за един, един камион може да кара с LPG около 100 км, за кола това е около 500 км. А, относно също така за станциите за зареждане, важно е да помислим и за цената. Разбира се, казахте, че електрическото гориво не е решението. Вярно е, на този етап, на този етап е решение. А, това е, мисля. Край, казва председателя. Край, това е. Прекъсвам ви. Господин Зьолек, две минути. Благодаря много. Искам да използвам времето си за две бележки, за да отговоря на двата въпроса. Единия за мотивацията на местните власти, регионалните власти за постигане на целите на директивата. Нека да кажа, че много се радваме, от обмена на мнения, на виждания. Разбира, разбирам вашата загриженост за целите, които се залагат, но мисля, че се движим в правилна посока. В хода на обсъждането ще подобрим в бъдеще, ще подобрим и самото об, об, общуване. По отношение на инфраструктурата и електромобилността, нека да бъдем наясно. Според нас и колите трябва да имат и възможност да се движат на електричество и с филтри. За нас това е все пак е електромобил. Така че онова, което дава резултати в Осло, може би няма да дава резултати в Париж. И именно това е голямото предизвикателство на днешния ден. Към това искаме да дадем някакво а, а, решение, някакъв принос. От наша гледна точка е използването на възобновяема енергия и управлението на преносната мрежа, енергийната доставката на електроенергия също има своето място. Това също трябва да се вземе предвид. Благодаря. Господин Рико, две минути. Имаше, две, имаше въпроси от господин Фиданса за Комбо 2. На практика става въпрос за свързването. Колегите ми вече отговориха, но позицията е, че не трябва да наказваме потребителите, които имат и двата вида автомобил. И второ, бързото зареждане а, или полубързото нареждане, зареждане ще работи на 22 кВт. Говорихме за възобновяема енергия, аз за, споменах интелигентната инфраструктура и мисля, че интелигентното зареждане е много важен въпрос. То ще даде възможност по-широко да се използва възобновяемата енергия. Доказахме, че много голям дял от автомобилите ще се зареждат с допълнителната е, възобновяема енергия, която се произвежда от, примерно, вятърни генератори, но а, тази енергия не може да бъде поета от а, преносната мрежа. Така че това ще бъде едно много добро, един много добър начин да се използва тази енергия. По отношение на разходите за инфраструктура. Важно е, според нас, тя да съществува в сградите, в домовете ни, 90% от нея, защото там разходите за инсталациите ще бъдат много по-низки, отколкото инсталациите, които се поставят на улицата. Освен това, беше зададен въпрос и за градовете. В градовете системата за споделяне на автомобила е нещо много важно. Когато мислим за електромобил, трябва да мислим и за новата парадигма на използването на автомобила. Аз няма да спирам за да зареждам, а ще зареждам автомобила автомобила, просто когато той е спрял. Така че ще използвам автомобила за 50 е, минути, и после той ще се зарежда 8 часа. И накрая въпросът за безопасността. Разбира се, това е абсолютно необходимо. Не можем да си позволим да рискуваме а, е, с, с безопасността поне на ранните етапи. Благодаря и накрая две минути за господин Долейски. Ще отговоря с най-напред на въпроса на господин Бош. Да, наистина много е важно да имаме едно решение за цяла Европа. Не можем да си позволим да произвеждаме автомобили, които се изнасят за Америка и за Япония, но не могат да се използват в Германия, примерно. Съжалявам. Така че трябва ни едно решение за цяла Европа, а по въпроса за финансирането не искаме милиарди. Искаме инвестиция в една посока, за да се хармонизират всички инвестиции в едно определено решение. И накрая за обслужването. Нашите членове инвестират 26 милиарда евро годишно в иновации и научно-изследователска дейност. Това са 26 милиарда те поемат тези средства и поемат риска, защото инвестират собствени средства в тези дейности. Но не можем да си позволим да сменяме посоката. В един момент да кажем, ами съжаляваме, това вече не го искаме. Ние поемаме риска, ние разглеждаме възможностите, ние предоставяме продукти, които се пускат на пазара. Но Европейския съюз и държавите членки също трябва да поемат своя дял. Второ, повече от половината държави членки имат свои, държ... свои собствени планове. Германия, Франция, Дания имат своите планове и е, харчат средства за това. Но решенията са различни. Там е проблема. Не искаме да натоварваме държавите членки, но искаме всичко да върви в една посока. Ако определим посоката и кажем това е тя, прекрасно. Но държавите членки не бива а, е, да работят в е, най-различни стандарти и съответно това да разконцентрира и клиентите ни. Ако поемем този подход, смятаме, че задачата е изпълнима и то за цяла Европа. Благодаря. Позволете да благодаря на всички експерти от първия панел, а сега преминаваме към втория, за да можем да а, преминем към, така да се каже, втората смяна. Нашият втори панел включва господин Уилям Ларус от Waterborne Technology Platform, господин Биле от Международният съюз на, пътният, на, на, на сухопътния транспорт, господин Гуида от Международната асоциация за обществен транспорт, господин Хаон, Европейски градове и региони за транспортни решения и господин Мартенс от Европейска инвестиционна банка. Така че моля заемете местата си. Няма значение дали предпочитате да говорите от място, просто си намерете някъде стол. Thank euh, you. Okay, colleagues, are we ready to go again? Колеги, продължаваме. Same rules apply. Същите правила, както при първата част. А именно, ще бъда безмилостен към ораторите 6 минути. Господин Ларс, не повече от 6 минути. Uh, morning, Добър ден, дами и господа. Uh, благодаря за дадената възможност да споделя с вас някои идеи относно водните пътища и водната среда и как могат да се използват технологичните а, uh, платформи от всички произ... заинтересовани страни в водния транспорт. Инженери, производители на кораби, притежатели и така нататък използването на чисти горива винаги се е считал като ключов елемент в научно-развойната дейност при стратегиите с развитие на водния транспорт. Винаги сме следели линията по-малко гориво, по-добро гориво и ако е възможно, без гориво. И ще говоря също за природния газ като альтернатива. Опитът ни за използване на газ в водния транспорт датира от 60-те години и тогава големите количества втечнен природен газ започнаха да влизат в бизнеса и съответно започнахме да го използваме за карго превозите. Е, и през изминалите няколко години видяхме въвеждането и на чисти горива и, и втечнен газ като альтернатива на стандартните изкопаеми горива. Това е голяма крачка напред в използването на газа. Както вече беше споменато, трябва този газ да се съхранява при температура минус 160 градуса, което осложнява много съхраняването му. И ако има изтичане при едно такова съхраняване, съответно се налагат наказания. И за това трябва да търсим альтернативи. и се средочаме най-вече при краткосрочни и кратки пътувания. Това е ситуацията при по-кратките пробези, където може да се позволим, можем да позволим по-често зареждане. Ако днес а, относно флотите, които работят на газ. Например, това е норвежката флота. Също така вътрешни, плаване във вътрешни териториални води или пък в много гъсто населени райони, където има а, чисто, чиста печалба от гледна точка опазване на околната среда. Разбира се. Ето сега да видим какви са социалните печалби, също така и стоеността. Първо отговаряме на европейските изисквания с намаляване на 90% на серните емисии, спазваме изискванията за азота и азотните емисии и също така може да се намалят емисиите въглероден диоксид с 20-25%. Альтернативните горива, като метанол и други, вече са доста по-добри спрямо дизеловото гориво. И също така спрямо използването от тежко гориво при междуконтиненталния транспорт. Но определено мога да кажа, че и дори в тази област чистите горива набират скорост, но все още а, имаме а, дори в тази област имаме а, напредък. И има две области, това са двете области, където можем да подобрим нещата. Сега, относно предизвикателствата, едно от най-особените предизвикателства е липсата на и нуждата от инфраструктура за съхраняване. Трябва да има такава. И съответно ние подкрепяме вашето предложение. Трябва да имаме не толкова задължително, сколкото просто да оставим пазара да се развива. Трябва да сме отворени за бъдещи решения, за бъдещи е, изобретения. И също липсват ни специфични правила и хармонизирани стандарти за съхраняване и за използване на а, самия кораб. Не бива да подценявате този процес. И трето, има шанс за Европейската комисия тук. Обикновено а, вътрешните, вътрешния превод, превоз, воден превоз е регулиран основно от Европейския съюз, не толкова от международни стандарти. Така че тук Европа може да тегли напред и има много възможности да покажем приноса на днешните технологии и да наблегнем повече на законодателството и на стимулиране, на мотивиране на транспорта. Благодаря. А сега господин Марк Билие от Международния пътен транспорт. Благодаря, господин председател. Мисля, че не е необходимо да представям организацията Съюза на, за международния пътен транспорт. Нещата са ясни, така че минавам направо на въпроса. А, чиста енергия за транспортния пакет. Приветстваме а, това, което комисията прави по въпроса до сега. Съюзът а, на операторите а, има нужда от альтернативни горива. Имаме нужда от намаляване на екологичния отпечатък. Пакетът показва ясното развитие в сферата на альтернативните горива и по отношение на търговския транспорт. Този пакет подобрява или по-скоро би могъл да подобри използването на альтернативни горива в трансграничен план, той може да а, подобри а, и, и да предостави прозрачна информация за използване на альтернативни горива и може да направи принос към решаване на предизвикателствата, пред които сме изправени. Пакетът обаче не бива да се разглежда самоцелно той не е само едно парченце, той е само едно парченце, извинете, от а, общата мозайка. Необходим ни е цялостен, комплексен подход към транспорта. Не можем да се занимаваме само с горивата или инфраструктурата. Трябва да вземем предвид и а, транспортните средства, и това вече беше казано, и а, транспортните оператори те трябва да бъдат стимулирани да инвестират в тези МПС-та. Естествено, важно е да има един прозрачен и, ясен, да има прозрачни и ясни доказателства какви са предимствата на такива превозни средства. Последно по място, но не и по значение, господа. Картинката по средата съдържа кръгче с наименование финансиране, т.е. кой и как ще плаща. Някои от предизвикателствата. За съжаление до сега тези МПС-та са все още по-скъпи, както при закупуване, така и при експлуатацията си. Също така когато се сравняват теглото и обема на горивото и въздействието на всичко това върху резервуара, ни показват, че трябва да се вземе предвид и необходимостта от електрически електромобили и автомобили с два вида гориво но не се взимат предвид другите альтернативи. Примерно един а, камион с 2000 тона а, е, от, има необходимост от 1200 а, килограма гориво. Това е най-привлекателната оферта за момента. Също така безопасността. Безопасността беше спомената и тя трябва да бъде взета предвид, когато говорим за анализа на а, предимствата и недостатъците. Има някои доста тревожни а, видеозаписи в YouTube, който, които показват как експлодира един градски автобус и това са неща, които трябва да взимаме предвид, когато обсъждаме а, използването на такива МПС-та. Необходимо е да се помисли за безопасността. И така, решенията. По-добра информация за, от производителите и, предостав... и доставчиците на гориво трябва да има по-лесен достъп до инвестиционен капитал за транспортните фирми. Трябва да има гаранция за адекватна възвръщаемост на инвеститора. Трябва да има обещетение за евентуални загуби в товароподъмността и разбира се да се обърне внимание на безопасността. Други предизвикателства по отношение на обхвата. Не всички альтернативи могат да се използват за превоз на пътници и превоз на товари. Например, въглерод и електроенергия са, подходящи за, са неподходящи за средна и средния дълъг провед. Така че не всички е, решения са подходящи. Има някои интересни изпитания, които в момента се е, извършват в Германия, а именно камиони, свързани е, с електропреносната мрежа. Симен прави такива изпитания в момента. Това са интересни въпроси, които трябва да бъдат взети предвид. Финансирането. Какви са разходите? И можем ли тези разходи, могат ли тези разходи да бъдат задържани на приемливо ниво? Кой ще плаща и как? Европейския съюз ли? Има различни альтернативи. Има, разбира се, възможност държавите членки да използват приходите от данъци и акцизи върху горивата, структурни, кохезионни фондове, инфраструктурни данъци за инфраструктурата. Това са милиарди инвестиции. Дали нези, които предоставят използването на инфраструктурата, ще плащат или крайния потребител. Но, дами и господа, трябва тези а, е, разходи да бъдат разпределени по-равно, както и предимствата. Благодаря, надявам се, че спазих времето. Да, и ви благодаря за това. Следващия оратор е господин Умберто Гуида, директор на е, проекти в е, Международната асоциация по обществен транспорт. Имате 6 минути. Благодаря. Относно този автобус, дето го споменахте, дето експлодирал, не е експлодирал, просто се беше запалил отстрани. Сега. Нашата организация е Международна организация за обществен транспорт. Имаме 3400 членове от 90 държави, т.е. ние сме най-голямата организация в световен план в това отношение. Е, и включваме абсолютно всички заинтересовани страни, от производителите до доставчиците, различните оператори и е, съответно нужните университети. Някои ключови фактори относно нашата организация, тъй като тази обществения транспорт е ключов елемент в европейската економика. На, на всяка година имаме 60 милиарда пътници, пътувания осъществени по, с а, ЖП транспорт, с а, автобуси и така нататък. Това е от 1,2% от БВП на Европейския съюз и а, заетите в тази индустрия са над 1,2 милиона души. Също така, ние позволяваме да се постигне а, а, това. По обществения транспорт е една от основните политики и стратегии на Европейският а, съюз. И ние подкрепяме целта за намаляване на емисиите и също развитието на съответната инфраструктура. Господин Гуидо, нека да ви кажа. 6 минути вярно, че не е достатъчно време, но с тази скорост преводачите не могат да ви превеждат. Извинявам се, каза господин Гуида. Тук считам, че по-големите е, градски системи вече включват и електрически транспорт. То електрически автобуси можете да видите в доста европейски градове. Така че имаме около 50% електрификация и продължаването на този процес е една от основните стратегии, за да се намалят емисиите от градския транспорт в градовете. Разбира се, ще използваме хибридни системи и така нататък. И въпреки, че на този етап цената на тази технология е толкова висока, че тя не е привлекателна. При все това, В общественият сектор ние приветстваме настоящата стратегия и транспорт и подходът да се развие пътната инфраструктура. Този подход трябва да бъде изчетен за нужен не само за електрификацията, но както и за другите е, теми, свързани с е, градския транспорт. През изминалите години имаше дискусии относно как да се въведат по-добре електрическите коли. Нашият генерален секретар каза, че въпреки, че е едно задръстване, си е все задръстване, но поне задръстването електрически коли е чисто и тихо. Това са основните елементи за нашата ам, тема. И вече имаме доста добра система, която е развита и която може да ни позволи да доразвием един мултимодален транспорт. И дори и днес а, доста от заинтересованите страни са едни от основните а, доставчици на а, интермобилност между европейските градове. Но основният проблем е цената, особено в настоящата криза. Така че ние считаме, че има възможност да използваме това, което вече съществува като електрически инсталации, вместо да изграждаме абсолютно нови инфраструктурни елементи, а просто да подсилим настоящата и по този начин да опростим зареждането на електрическите МПС-та. Направихме един пръв анализ от нашата организация с помощта на една немска партньорска организация и виждате фигурата, която е тук. Имаме нужда а, примерно от един хъб, така да го наречем, електрически, който пък да захранва подстанциите. И подкрепяме член четвърти относно публичния обществения транспорт и ЖП транспорта. И в заключение, както казах, този подход трябва да бъде прият и за останалите теми, свързани с инфраструктурата. Съответната инфраструктура, управлението на ресурсите е, и увеличаването на скоростта са е, ефективни мерки. ако един автобус се движи с 5 км повече, колкото сега, той ще, произ... той ще а, консумира 5% по-малко. Това пък означава 20% по-малко емисии. Благодаря. Благодаря, господин Гуида. А сега господин Силван Хон. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин председател. Благодаря, че поканихте организацията Полис, Европейски градове и региони за иновативни транспортни решения. Полис е организация с 75 члена от 65 държави и целта ни е да използваме иновативни решения за подобряване на регионалната мобилност включително използването на електромобили. Ние имаме своя платформа, която господин Кристи вече представи. Не сме против подхода на Европейската комисия за повишаване на използването на някои конкретни видове гориво, но смятаме, че е важно да се насочим към използването на инфраструктурата, инфраструктурата за електромобили. Искаме да споменем няколко пункта. Първо, инициативата на Европейската комисия е достойна за уважение и е важно да се изпратят необходимите сигнали на пазара. Второто е, което вече беше споменато от преждеговорившите, смятаме, че трябва да се премине към по-устойчива система в градовете. Необходима е и съответната транспортна инфраструктура. Не Искаме една устойчива градска система за, музи... за мобилност. И преминаването към такава система вече съществува в много европейски градове. Така че е необходим катализатор, който да направи тази система по-устойчива. Именно за това нашите членове смятат, че е необходима една национална политическа рамка, която да стимулира използването на такива МПС-та в градските и регионални пространства. Важна е и перспективата на общото енергийно управление – Именно затова ние подкрепяме определени цели, които да бъдат поставени и да се постави, е, да се, примерно тези цели да включват един определен брой пунктове за зареждане в обществените пространства. Така ще можем да вземем предвид и определени различия. Например, чуваме, че не са необходими толкова много пунктове за зареждане демонстрационните МПС-та, които вече използваме, доказват, че това е така. Има обаче райони, в които е по-голям дел на тези зареждащи пунктове, то е много повече от 10%. Така че трябва да вземем предвид тези различия. Винаги предлагаме да се обсъждат тези цели, преди да се вземе някакво решение. Второ, трябва да има пунктове за зареждане от тип 2 и тип комбо 2. Според нас би било добре да се намери някакво решение, така, защото всички МПС-та да могат да се зареждат навсякъде в Европа. Следващата точка. Директивата трябва да стимулира възможностите за финансиране на електромобили. Фин... Финансиращата инфраструктура трябва да предоставя финансиране на европейско ниво, да речем за пунктове за зареждане, трябва да се осигури координация между различните европейски и национални институции и да се финансира инфраструктурата по един координиран начин. В идеалния случай трябва да има един централен пункт за финансиране на такива дейности и това би могло да включва и срокове а, за изграждане на инфраструктурата. На практика всичко това е иллюстрирано в моята презентация. Искам обаче само да ви покажа последния слайд, на който се разглеждат нещата по един малко по-различен начин. Има един европейски проект, който се координира на ниво полис. Той е свързан с някои основни мерки. Някои от мерките са свързани с интероперативната съвместимост и изграждането на зареждащи устройства. Това би било според мен изключително важно, ако директивата влезе в сила в формата, в който разглеждам в момента. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря. А сега uh, Енлин Мартинс. Съвсем накратко, който е от Европейската инвестиционна банка ще говоря за финансирането на тази чиста инфраструктура, която беше обсъждана тук и ще представя също и някои от предизвикателствата пред нас. Като банка на Европейския съюз, ние трябва да подкрепим европейските проекти. И винаги сме се средочавали върху дейности, които най-вероятно ще имат най-голямо влияние върху бъдещите европейски политически цели. Основните цели за бъдещето са устойчив транспорт и климатични промени. Трябва да използваме по-малко и по-чиста енергия и да намалим негативното влияние върху околната среда и развитието на единия пазар за альтернативно гориво и альтернативни МПС-та е, е основният елемент на този проект. Развитието също на ТЕН мрежите и също така и на мреж... тези мрежи, както знаете, е, изисква 80 милиарда евро и съответно нужната инфраструктура трябваше да се развие. Това засягаше всички пристанища, вътрешни, външни, също и пътищата. Всичко това се спонсорира, се издържа от банката. През изминалите 5 години ние инвестирахме над 74 милиарда в транспортния сектор. Виждате как се разпределят то в графиката. Ако имаме около 20%, това е около 20% от общите средства, които се отпускат от нашата банка за различни инвестиции. Голям е процента развитие, е, средства, които сме допуснали, за развитие на ЖП, транспорта, също така и а, вътрешните е, пътна инфраструктура. Нека да кажа и няколко думи относно финансирането на альтернативни новите а, горива и тази инфраструктура. Няколко инструмента, от които имаме нужда. Първо, техническа помощ. Ние работим съвместно с Европейската комисия. Това улеснява, разбира се, държавите членки как да изготвят съответни проекти, така, които да бъдат, по които да бъдат отпуснати пари от банката. Трябва да наблегнем на научно-развойните проекти а също така и проекти свързани с увеличаване на инфраструктурата за альтернативни горива. Такъв е случай с проекта Елена. Този проект вече е подпомогна няколко проекти в държави членки за инвестиции в альтернативна инфраструктура за альтернативно гориво. Много е важно да имаме добри проекти за да могат тези инициативи да бъдат използвани за изготвянето на а, бъдещи проекти и а, отпускане на средства за развитие на инфраструктурата. А, нашата банка има традиционна дейност отпускане на средства. Това е почти 90% от нашите общи банкови ангажименти. Много често тези средства са ключови за развитието на даден проект развитието на инфраструктурата за альтернативни горива означава мултидисциплинарен подход и ние трябва да намерим финансиране за всички отделни елементи, както за обслужващите компании, така и за производителите, за производителите на батерии, производителите на зарядни клетки, зарядни клетки и така нататък. А също така трябва да уведомим потребителите. За тази цел имаме нужда също да подсилим и общественият сектор, за да се работи за информираността на потребителите. И като цяло, проектите, свързани с обществено-частното партньорство по мрежите TEN, могат да подсилят съществуващите а, LGTT. Това са инструменти за гаранция на а, заемите. Нека в заключение да кажа, че ние разполагаме с голям брой инструменти, за да приложим на практика тези проекти. Разбира се, та, развитието на тази инфраструктура няма да бъде лесен елемент, особено в настоящите економически условия. И за това имаме нужда от мотивация и от участие на всички заинтересовани страни. Ние обаче оставаме готови да подкрепим усилията. В, ние трябва да прехвърлим транспортните проекти от миналото в бъдещето и трябва да помислим и за техническата, и за финансовата част на проекта. Транспорта трябва да стане по-устойчив, по-чист. Това ще бъде добре не само за заинтересованите страни, но и за цялата и европейска економика. Благодаря. Thank you very much, Mr. Martins. Благодаря на господин Мартенс. Искам да сега има възможност да дадем думата на желаящите да се изкажат госпожа Лихтенбъркър, господин Рике. Освен господин Феданза, разбира се, господин Феданза, имате три минути. Да. Благодаря много, господин председател. Този път няма много въпроси към ораторите. Едно разсъждение мое по един въпрос само – Е, стоят ми се, като изключим последния оратор, що се отнася до финансирането, е, малко като че ли се избегна този въпрос в е, тези експозета. А, бих искал наистина да знам как стоят нещата, защото това е основен въпрос. Кой ще финансира? Кой ще плаща? И на второ място, другия важен въпрос, са целите е, за 2020 година. Те реалистични ли са, съобразени ли са с пазарната ситуация? Смятам, че трябва приоритетно да се съсредоточим върху тези два аспекта, така че да можем да решим някои неясноти не само в комисията, но и при разговорите с съвета. Така че бих искал да знам дали бихте могли да бъдете малко по-прецизни по отношение на финансовите аспекти в отговорите, които ще ни дадете сега. Ако има добри практики, нека те да се посочат, така че да не се използват прекомерно публичните средства данъчни стимули или издаване на лицензии за станциите за зареждане. Да се покаже как могат да се свият публичните разходи. Един въпрос имам към доктор Ларос е, относно на складирането на е, втечнения природен газ е, на пристанищата, казахте, там трябва да се предвидят съответните инсталации за складиране или пък трябва държавите членки да имат по-голяма свобода за тези решения. Госпожа Лихтенбергер, благодаря. Един въпрос също от моя страна. Отново се връщам на проблема с градовете. По отношение на разходите, да речем централните зони или кварталите. правени са оценки за необходимите разходи, за разходите за необходимите инсталации, освен а, различните модели за съвместно използване на МПС-тата. А, Публичните органи ли трябва да се намесят? И има ли възможни партньорства? Има ли такава възможност? Защото именно това би могло да бъде някакво решение, за да се постигне нещо по позитивно в градовете, освен обществения превоз. Имаме ли някакъв опит, информация за структурата на разходите? Освен това, кой поема разходите за цикъла на живот на една батерия? Какво представлява тези разходи? Това не се обсъжда, а е много важно в градовете. Така че е, въпросът ми е към господин Гуида е, по отношение на рециклирането на тези отпадъци. Благодаря, господин председател. Два въпроса имам към господин Ларос. Альтернативните енергийни източници е, в е, морската сфера, но не спомена нищо за намаляване на емисиите на серни производни, на серни оксиди. И това е свързано с специфични изисквания. Това, което ме очуди, че се посочи факта, че природния газ а, заема такива обеми в морските съдове, че а, е невъзможно да се предвиди използването на този източник за дълги преходи. Това наистина е специфичен аспект и когато се водят дискусии с големите пристанища, този проблем въобще не се повдига. Бихте ли е, дали информация за е, въпросния обем, който заема това втечнение газ е, спрямо е, горивото, което традиционно се използва? Има ли е, ограничения в тази сфера? Е, защото увеличение обем на горивото е, естествено ще намали обема на товара, пренасен от е, кораба. Бях докладчик по темата за свързана Европа, обсъждахме и енергийните мрежи. И всъщност тук говорим за нещо, което е свързано и с двата аспекта – не само чистите горива, а тази тема се обсъжда и в държавите членки от економическите субекти. Е, смятате ли, че това може да представлява интерес за е, пазара и новите финансови инструменти биха могли да се е, приложат и за тези инвестиции? Дали Европейската инвестиционна банка е проучвала тези аспекти? Изготвяне на мрежа за альтернативни горива. Благодаря, господин председател. И от мене благодаря за всички обяснения, които чухме. Имам няколко въпроса. Едно от нещата, които стават все по-ясни е, че транспортната, транспортната мрежа работи като система, т.е. важни са и МПС-тата, и горивата, и всичко останало. Така че да помислим какво може да се направи от публичния сектор в инвестициите от една страна е важно, но как да се ангажират частните партньори. Преди седмица-две чухме примери за инвестиции на частни фирми, така че как да осигурим такива инвестиции. Те да инвеста успоредно с обществените а, източници и мисля, че за мен това е много важно. А, нека да го застъпим в този разговор. Освен това, при инвестицията в инфраструктурата и от държавите а, трябва да се мисли за технологично неутрални решения. Т.е. да няма губещи и печеливши от една страна са необходими много средства за такива инвестиции, но не трябва да инвестираме във всички технологии. Трябва да правим все пак някакъв избор. А освен това, трябва да се помисли за альтернативи, които ще бъдат по-добри в дългосрочна перспектива. Т.е. да не мислим само в краткосрочна перспектива, а и в дългосрочна такава. Другия ми въпрос също е свързан с а, водния транспорт. Много се говори за новите екологични стандарти, които мисля, че трябва да влезат в сила до 2015. Ако не се лъжа и те естествено ще имат отражение върху флота, върху това, което трябва да се направи в Европа, за да се обновява флота защото много от тези плавателни съдове трябва да бъдат обновени. Как смятате, че ще стане това? Как смятате, че ще се ангажира частния сектор с това? Също много важен въпрос. Благодаря. А сега в поредността по която а, е, говорихте. Ще ви дам думата. Отново имате по две минути. И пак ще кажа, ако не успеете за това време да отговорите на въпроса, можете да изпратите и писменно. Започваме с господин Ларос. Две минути. Първо, въпросът за обемите. As was mentioned... Както вече беше споменато, ако говорим за LNG, втъчнен газ, трябва да разполагаме с добре изолирани резервуари. другото е, че има изисквания за безопасността. Такива, каквито съществуват те в момента, те са много по-строги за да се предотвратят рискове, за, рискове от експлозия. Затова трябва да има а, и съответните резервуари. И двете неща означава, че в сравнение с мазута а, са ни необходими пет пъти по-големи обеми, за да съхраняваме а, този вид енергоисточник. Както вече казах, това създава някои проблеми. ако има възможност по-често да се извършва презареждане, това ще улесни много нещата. А, що се отнася до възможностите за използването на газ а, като гориво за повечето а, двигатели с а, вътрешно горене. А, това е като цяло решим въпрос но въпросът с нискокачествените петролни продукти е малко по-различен. Тоест, или ще използвате много чисти горива, или ще използвате някакви съоръжения, в които трябва да се инвестира за пречистването на е, горивата с лошо качество. Що се отнася до резервуарите? Моето, моята препоръка е не е в основните пристанища в Европа да има някакъв вид резервуари, които да отговарят на изискванията, може би, за, може би не за всички а, пристанища, обаче това е изпълнимо. Навигацията често пъти се извършва от малки и средни предприятия. Водната навигация е често пъти обект на дейност на малките и средни предприятия, така че трябва да помислим за решенията на пристанището. Господин Били, да, няколко въпроса относно целите а, бяха зададени. Ние сме за амбициозни цели, защото не амбициозни цели ще удавят, така да се каже, цялата история. Имаме нужда от силно амбициозни цели и сега, възможно най-бързо, имаме нужда да намалим емисиите. Относно частните партньори, те вече участват и днес, но усещаме, че от страна на транспортните оператори трябва да има повече връзка с научно-развойната дейност, повече тестове, трябва да има диалог и с производителите на превозни средства, също така и на горива, за да търсим решения, които на този етап са зародиш. Сега от дългосрочна гледна точка разглеждаме това с групите на Европейската комисия за устойчив транспорт. На този етап няма альтернативи, които да могат да заместят цяло петрола. Тук сте прав, да ако направим, вземем твърде. Е, колкото по-рано вземем решение, толкова по-добро е, ще, по-добър ще бъде резултата. Затова трябва да пробваме, да пробваме и пак да пробваме. Благодаря. А сега господин Гуидо. Първо, от гледна точка на обществения транспорт, идеята ни беше да видим пазарния дял е, например, кога, например за електромобилите и така нататък. Тази, този дял беше увеличен последната година. Относно добрите практики, това Е, там вече имаме известни добри примери, е, но всичко зависи от съответната държава, от спецификите и от методологията, която се използва. Мога да ви дам по-детална информация в писмен вид. Същото въжи и за себестойността на жизнения цикъл. Има различни проучвания, които се провеждат и, и определят кои батерии са по-добри. Имаме информация, която идва от различни държави. Но всяка, всеки проблем си има отрицателните и положителните страни. Относно цена, ще поискам от експертите да ми дадат допълнителна информация. И относно технологичната неутралност. Ние като международна организация подкрепяме тази технологична неутралност. Сега имаме ново поколение дизелови автобуси, които са все още основният ни капацитет в обществения транспорт е за бъдеще искаме да подобрим тази флота и от екологична гледна точка. Благодаря. Thank you very much, Mr. Thank you, Mr. Chair. Um... Благодаря, господин председател, господин Он. Ще се опитам да отговоря на въпросите, които бяха зададени, защото те бяха почти подобни. Единият въпрос е кой плаща и можем ли да си го позволим. Първо, аз съм представител на обществените а, финанси и така, че знаем на какъв натиск са подложени те. Първо, трябва да получим сигнал от Европейския съюз. Може би Европейския съюз няма да финансирам голям дял, но все пак известен дял, а след това трябва да има и съответни инструменти за това и мисля, че от господин Мартин чухме доста неща. Освен това ще има инвестиране на обществени, на частни средства, ще има много публично-частни партньорства и някои от тях вече съществуват дали това са партньорства с доставчиците на електроенергия или с различни а, представители на индустрията или примерно тези, които осигуряват паркинги а, или се предоставят а, електромобили за определени цели. Това могат да бъдат и някакви пакети от услуги. Примерно Амстердам, Стокхолм предоставят някакви а, е, такива, а, е, вече някакви такива услуги. Споменавам ги просто като примери за начини да се помисли как могат да се финансират е, тези а, електромобили. Надявам се, че много скоро ще имаме повече подробности, ще имаме един по-комплексен подход, а ще имаме и конкретни цифри. Благодаря господин Мартен да, финансирането на инфраструктурата е естествено от гледна точка на Европейската инвестиционна банка. Ние сме банка и ние предпочитаме да финансираме обществени организации, които да финансират инвестицията. В повечето от тези проекти трябва да кажем, че става дума за проекти на един много ранен етап. Все още сме в началото на създаването на такава инфраструктура, така че в тези проекти има смесено участие, обществено и частно, било под формата на публично-частни партньорства или по друг начин. Има автобуси, таксита, фирми, които предоставят коли под найем. Така че те са първите лястовички, тъй да се каже. Но ние разглеждаме всеки един, е, всяко едно проектно предложение отделно и разбира се най-вече економическата му обосновка. Тя трябва да включва споделяне на риска между различните партньори. трябва да кажа, че а, развитието на тази дейност обаче би трябвало да върви в по-различна посока. Най-вече хората, които си купуват подобни автомобили, трябва да бъдат двигателят на технологиите. Но пък трябва да има една ясна а, нормативна рамка, така, щото частни а, субекти да могат да инвестират в тази инфраструктура. Трябва да има много ясна структура, за да се разпочва Пределят рисковете и съответно да се работи по подобряване на условията за тази дейност. Благодаря. Господин Фиданса, искате ли нещо да добавите в края? Кратко, накратко. Soltanto alcune brevi considerazioni finali. Intanto... Да, няколко кратки бележки, заключения. Благодаря на всички е, изказали се. Благодаря за тези е, изложения, които направиха. Е, мисля, че доста добре се приема предложението на комисията, което е с амбициозни цели, но ми се струва, че е споделена тази обща насока. Това е което е важно при това изслушване, е, не искахме да се съсредоточим само върху един вид альтернативно е, гориво, а да очертаем различните възможности, защото альтернативата на нефта е, може да има именно такъв е, множествен характер, няма един единствен отговор. И това беше подчертано и в изказванията. Холистичният подход, отчитането е, на е, различните аспекти, свързани с различните субекти, публичните органи и така нататък, потребителите, и а, тук опираме до въпроса, кое е а, първото, кокошката или а, яйцето. А, ако а, се осигурят инфраструктурите, ще се развие пазара. А, и обратното. А, не знам а, кое тук е водещото и а, първото, но не можем да не отчитаме и критериите на потребителя. Важно беше и това, което чухме за мултимодалността по отношение на безопасността. Бяха посочени някои факти от доктор Вилие. Ще проверя това. Трябва да разпределя имаме по-прецизни данни и да видим дали наистина има такъв проблем. Аз е, не бях запознат с тези е, аспекти на газа, е, свързани с безопасността. Важно е да знаем, че има такива проблеми. След това можем да се насочим към една по-голяма гъвкавост и от различните фондове, позволяващи финансиране, трябва да видим и възможности на частния сектор. И последна бележка, що се отнася до хармонизирането, това са важни цели – и един водач на МПС би следвало навсякъде в Европа да се ползва с едни и същи възможности. Тоест да предвидим такива решения, които да ни позволят осъществяване на тази цел. Благодаря. Нека да напомня също така и а, представенето на доклада ще бъде на 16 септември, крайен срок за измененията. 1 октомври и се предвижда гласуване в Транспортната комисия на 14 ноември. Сега искам да благодаря на експертите, господин Ларус, господин Мартенс, господин Билие и така нататък. Благодаря и на представителите в първият панел и благодаря за вашето присъствие тук. Комисията ще продължи работа в 3 часа след обед. Благодаря.